Така че е, резолюциите, които сме приели днес, лицата, които бяха назовани, всички са одобрени, няма възражения, заседанието е прекъснато.